съответното назначение ще бъде одобрено. С което пристъпваме към дневния ред. Беше прият дневния ред от председателския съвет. Вие сте го получили. Не предлагам изменения. Имаше искане за дебат по вирус езика утре вторник. Първа точка за следобедното заседание е, групата Европа за свобода и нации. Давам думата на колежката. Това е по член 153. Искаме изменение на дневния ред. Нашата група иска да направи, разбира се, и да чуе декларацията на комисията и съвета за е, тази е, епидемия, която се разпространява и да обсъдим не толкова характеристиките на тази епидемия, ние още не сме наясно за какво става дума за вирусно заразяване или какво, а по-скоро да се коментира как ще се управлява тази криза, която е подобна на кризата с Ебола. Също така мога да кажа, че много съмнителни бяха коментарите, които бяха направени а, ние имаме подадено и предложение за смяна на дневния ред, за да може да влезе тази точка. Благодаря. Кой, има ли някой, който подкрепя това предложение? Заповядайте, колега. Вие сте за предложението. Не, аз се изказвам против. Първо трябва да ви разочаровам. Има вече е, подадено е, искане за изказване против. Господин Гереро вече го направи. Той е, смятам, че ще представи и вашето мнение. Господин Гереро, заповядайте, ако господин Лавия няма нищо против. Благодаря. Аз имам альтернативно предложение. Както току-що колегата посочи, ние знаем много малко за вируса, знаем, че той се пренася чрез комари и Световната здравна организация ще ни даде допълнителна информация. Струва ми се далеч по-благоразумно да проведем един по-сериозен и задълбочен дебат в съответната комисия, като разполагаме и с информацията, която получим от Европейската комисия след контакта и с СЗО. Знаем, че това е вирус, от който страдат най-различни латиноамерикански страни. Той е много опасен за здравето на бременните жени и бебета. Вече имаме няколко случая и в Европа. Мисля, че ресорната комисия би трябвало да проучи това с информация от Европейската комисия. Okay. In jedem Fall sind Sie aber nicht dafür, dass... Във всеки случай не сме за това тази точка в момента да излиза на дневния ред на пленарно заседание. Ако сте съгласни с предложението на госпожа Милан, моля гласувайте. Сега против. Въздържали се. Това е мнозинството. Тоест, виждам, че мнозинството от вас а, искат в съответната комисия след доклада на Световната здравна организация да се обсъди въпрос. Госпожо Рединг, заповядайте. Процедурен въпрос, господин председател. Уведомиха ме, че смятате да задвижите правило 175, за да се отложи гласуването по резолюцията за споразумението за търговия с услуги. Искам да ви кажа, че председателя на Инта, докладчикът, е, докладчиците в Сянка и, пред... и всички политически партии, основните партии, искат да се гласува в сряда. Е, напълно солидно подготвена е резолюцията. Нека да я подложим на гласуване и да не играем по различни други варианти. Госпожо Рединг, ще коментирам вашето възражение след секунда. нека да коментирам сега и комисията по въпроса за вируса Зика. Мнозинството от залата е, е за предложението на господин Ферейро. Няма възражения. Госпожо Рединг, вие коментирате точка от дневния ред днес, за която ще се гласува в сряда. Е, искам да ви призная, че Не ми е съобщавано, че ще се връща доклада в комисия. Има няколко изменения, подадени в е, е, рамките на срока. Всъщност срока за подаване на изменение е днес след обед. Ще има и много искания за разделни гласувания и отделни такива. И нашите служби е, упоменаха, че тогава ще се вземе решение. За момента въпросът е чисто теоретичен и не съм го разглеждал. Няма взето решение. вие казвате, че аз възнамерявам да отложа. Това не е така. Едва днес след обед ми казаха, че може да има някакви последващи действия, но така, приемам мъдрия ви съвет. Господин Вебер. Благодаря. Искам да подкрепя изявлението на госпожа Рединг и благодаря за коментарите. С огромно мнозинство бе приета резолюцията в комисията и измененията идват само от две политически групи, които имат за цел не да подобрят текста на документа, а да разширят процедурата. Затова, моля, нека да не злоупотребяваме с правилника за да и го използваме като тактика за отлагане. Уважаеми господин Вебер, взимам предвид това, което ми казвате. Моите служби ми казаха, че точно по тази причина те смятат, че измененията ще се появят в определен момент. Знаете, че ще направя необходимата проверка, ще погледна въпроса по същество, ще погледна и формалната страна на нещата. Ако няма проблеми по същество, трябва да ви кажа, че няма да връщам а, въпроса за повторно обсъждане. Искам обаче да изтъкна като председател, че ако не върнем доклада обратно и получим 300, 400 или 500 изменения, по които ще трябва да се гласува час и половина или два часа, след това ще има протестни писма, имейли, в които ще се казва, че не сме върнали доклада. Ще погледна и процедурната страна на въпроса, естествено. Господин Корбет, да, прав сте, господин председател. Това правило 175 всъщност не означава връщане на въпроса обратно в парламентарна комисия. Това е искане от комисията да действа като филтър тогава, когато се внасят много наброи изменения, особено такива, които едва ли ще минат в пленарна зала. Комисията разглежда всички изменения и отсява онези, които имат по-малко от подкрепата на една десета от депутатите в комисията. По този начин работата в пленарна зала се скъсява, защото всички тези излишни партийно белязани е, изменения, те, те се отсяват. И аз мисля, че трябва да се използва това правило. Председателя, господин Корбет, да, би ми се искало да ускоря работата, но моя опит показва, че да се върне въпроса в комисия не означава, че работата ще се ускори, защото 10% от депутатите в комисията са достатъчни, за да се върне пакета непроменен в пленарна зала. Това е моят опит от миналата година. Затова моята молба към вас самия и към колегите ви от комисията АВКО е да преразгледате и този прак. Толкова по този въпрос. Имаме ли още въпроси по същество? Господин Ферон. Благодаря, господин председател. Много е важен дебата за търговията на услугите. Той е толкова важен, колкото и дебата за ТТИП. Не би трябвало да ни се налагат ограничения при измененията, защото това застрашава демокрацията в парламента. Аз ви умолявам, господин председател, да се съобразите с текста. Благодаря. Така стигаме до следващата точка. Става дума за едно искане на групата на Обединената левица. Е, искането е за добавяне към четвърта точка в дневния ред на следобедното заседание е, на въпроса за отношението към бежанците и омразата към бежанците и мигрантите. Благодаря, господин председател. Вие изчетохте заглавието на нашето предложение. Мисля, че то говори само за себе си. През последните няколко дни в няколко европейски държави се случиха нападения срещу мигранти и беженци има конкретен случай, който привлече голямо внимание в Стокхолм. Нападението беше и срещу деца и жени. Всъщност в Швеция само през последната година има е, над 500 палежа на центрове за настаняване на беженци. В Германия положението не е по-добро. Също много палежи в Атина и в други европейски градове ставаме свидетели на демонстрации на крайно десни групировки демонстрации срещу приемането на беженци и аз мисля, че ние трябва да обсъдим този е, въпрос. Мисля, че би било добре да има дебат по тази тема във вторник след обед. Моята политическа група иска да има и поименно гласуване. Председателя, чухте предложението на госпожа Цимер. Иска ли някой да се изкаже в подкрепа на това предложение? Исках наистина да подкрепя това предложение, защото това, което се случва е много тревожно. Струва ми се, че утре в следобедния дебат е добре да включим специална точка за хилядите деца, влезли в Европейския съюз, е, чието местонахождение в момента не се знае – мисля, че това е много важен проблем, за който можем да говорим е, заедно в дебата утре след обед. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже срещу това предложение? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много години ние искаме да се дебатира насилието. Насилието, в което са замесени бежанците, мисля, че е несправедливо спрямо хилядите жертви. Жените в Кьон, например. Ние сме против това предложение, защото има и други инциденти, които трябва да се дебатират. Има и други фактори, които трябва да се отчетат. Благодаря. Значи, така стигаме до гласуването. Предложението за гласуване е изпратено на време. Имаме поименно гласуване, начало на гласуването. Ja, ja, ja. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 183 гласа за, 142 гласа против. Предложението се приема. Госпожа Берес. Благодаря, знам, че това не променя крайния резултат. Аз гласувах за, просто нямам карта. Протокол. Отбелязваме си вашия коментар за протокола. Благодаря ви. Така уточняваме окончателния вариант на дневния ред за тази седмица и сега преминаваме към първата точка от дневния ред. Годишния доклад на ЕЦБ, на Европейската Централна банка. Докладчик е господин Мариес. Искам да приветствам господин Марио Драги, председателя на ЕЦБ.